Kolleginnen und Kollegen. Председателят, колеги, нека открием заседанието. Hello. Do you have any remarks to the agenda? Имате ли бележки по проекта на дневен ред? Не. Съобщения на председателя. Мисля, че утре ще трябва да поискаме от докладчика си за бивша Югославска република Македония да ни даде разяснения във връзка с случилото се там в събота и неделя. протоколите от миналите заседания. Няма възражения срещу тях. Преминаваме към първата същинска точка от дневния ред – размяна на мнения с президента на Грузия Георги Маргвелашвили. Господин президент, благодаря ви, че приехте поканата ни, че отделихте от времето си, за да обсъдите с нас важни въпроси. Предстои срещата на върха в Рига за нашите партньори и приятели в рамките на политиката на добросъседство. Тази проява ще е важна. Тя ще бъде важна и за нас. Първо, целта ни е да подсилим правата на народите в тази част на света, в тази част на Европа. Имам предвид техните суверенни права да вземат решения, в това число и правото им да прилагат договори, сключени с Европейския съюз. Страните в тази част на Европа са изложени на натиск, обект са на изключително категорични действия на агресия от страна на свои съседи. Украина, но и вашата страна има опит с подобни действия. Една от основните ни цели е да предоставим подкрепа, така че споразумението за асоцииране и споразумението за свободна търговия да могат да бъдат прилагани и от двете страни. Целта ни е да подпомогнем страните от региона в процеса на трансформация. Този процес ще им даде възможност да установят демокрация, върховенство на закона и най-вече економически и социален ред, който да даде на гражданите им възможности за по-добър живот. Ще обсъдим и въпроса за либерализирането на визовия режим. Миналата седмица проведохме среща с участието на членове на комисиите по външни работи на националните парламенти постигнахме консенсус за това, че следва поне да се установи за летния период за младежите от Грузия режим на безплатни визи. Това въжи и за украинците, а разбира се и за руснаците. Колкото повече руснаци имат възможност да дойдат тук в Европа, толкова по-малко руснаци ще бъдат жертва и на пропаганда подобна на руската. Сега ще ви дам думата, господин президент. След това ще дам думата на господин Карим, нашия ръководител на делегация. Имате думата, господин президент. Uh, Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Чест е за мен, че съм тук, особено в настоящия момент, в който се подготвяме за една от най-важните стъпки в е, нашата вътрешна политическа в нашия вътрешно-политически процес срещата в Рига. Ще споделя набързо нашите мисли за това събитие, за това как се готвим и какви са очакванията ни. 2014 година беше важна година за Грузия, Украина и за цяла Европа. И аз мисля, бяха повдигнати някои изключително важни въпроси през тази година. Отговорите трябва да бъдат дадени в един или друг вид през годината. Мисля, че част от отговора е свързан с Рига и с решенията, които ще бъдат взети там. И какъв ще бъде отговорът на нашите приятели и съюзници към всички осложнения в Украина и формата на източното партньорство. Грузия влезе в източното партньорство през 2009 година. Това беше малко след войната, период, който беше много труден за нашата страна. Източното партньорство създаде много важен дневен ред за моята страна, дневен ред, който използваме изключително активно. Ние въведахме много активна програма за реформи. Започнахме интензивен диалог с европейските партньори. Използвахме пете години да, за да се реформираме и да развиваме по-нататък нашето общество и политическа система в съответствие с целите на източното партньорство. Освен това, ние казахме много ясно след подписването на споразумението за асоцииране, че европейската перспектива е нещо, което ние очакваме. Това е геополитическа и културна насока, предприята не от едно правителство, а от цялото общество. В този формат ние се готвим за това важно събитие. и беше свършена впечатляваща дейност. Това намира отражение и в докладите на европейските партньори. И когато говорим за среща на върха в Рига, говорим за едно събитие, което ще даде равносметка на постигнатото от Грузия и ще даде ясен отговор на въпросите, които споменах. Въпросите, нека да ги уточня за следните. Народите около Русия заслужават да бъдат свободни, демократични, да правят свободен избор заслужават ли те подкрепа и защита от своите приятели? Как да изградим бъдещето на тези два економически блока, които всъщност разделиха страните от източното партньорство? Митническият съюз и зоната свободна търговия с Европейския съюз в диалога с приятелите от източното партньорство виждаме че страните, които подписаха споразумението за свободна търговия, страните, които са в митническия съюз, има възможности за взаимоотношения между нас. Тези договори не са повод за конфронтация. Тези споразумения са и фактор за стабилността. Грузия дава своя принос към стабилността. Тя е страна, която свързва две много важни два много важни района, Каспийския и Черноморския регион и тя е много важна транзитна страна. Нашите приятели и съюзници гледат на нейното бъдеще с увереност. С оглед на всички тези въпроси, по които се готвим за среща в Рига, свършихме впечатляваща домашна работа. Надяваме се, че Рига ще даде принос за европейския път на Грузия и в крайна сметка ще стигнем до крайната цел, която е моята страна да стане член на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Господин президент, за мен е истинска чест да ви приветствам тук в Комисията по външни работи на Европейският парламент. Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Грузия, ратифицирано миналия декември, декември от Европейския парламент, се прилага и това ни радва. Преди две седмици аз посетих Грузия и с удоволствие констатирах, че хората вече се възползват от това, че Грузия се доближава все повече до Европейския съюз. Това е нещо чудесно. Забелязах също, че продължава прилагането на реформите. Бих искал да отправя една препоръка и тя е да не се спира до тук, защото реформите, които бяха реализирани бързо и по отличен начин от Грузия, както от правителството, така и от хората на Грузия, са не реформи заради самите реформи, а са инвестиции в следващото поколение. И така, добре дошъл отново. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря, господин председател. Господин Преда има думата. Господин президент Марк Вилашвили, високо ценим факта, че сте днес гост на Комисията по външни работи в един период, през който преминава сега държавите, близки до Европейския съюз, е, е, има доста неприятни събития. Радваме се и се надяваме, че Срещата на върха в Рига ни дава възможност за задълбочаване на отношенията и да се направи една крачка напред. Защото има множество конфликти и напрежения в съседните ни държави. Русия заплашва с разширяване на влиянието си. Ангажимента на държави като Украина, Молдова, Грузия, са достатъчно силни. И около една година след тази среща на върха искам да разбера по какъв начин хората гледат на Русия. Във вашата страна Русия е голяма заплаха за сигурността, но има ли консенсус по този въпрос в Грузия? Втория ми въпрос се отнася до вътрешната политика на Грузия. През март във вашата реч вие говорихте за системния паралел, който съществува в органите, които вземат решения, което води до размиване на отговорностите. Не е ясно кой какво за какво отговаря. И така, как виждате, подобряване на междуинституционалните ни отношения. Благодаря ви отново. Следващият оратор. Благодаря ви, господин председател. Аз съм изключително радостен, че президента на Грузия е наш гост. Ние бихме искали да се задълбочат отношенията ни с Грузия. Ние държим на независимостта и на демокрацията в Грузия. Имам един въпрос, свързан с северните е, части на Грузия, които са окупирани. Ние сме силно обезпокоени от това, което научаваме за специално военно споразумение с Абхазия, между Абхазия и Русия. Става дума за постоянно присъствие на руски войски в северната част на страната ви. В Южна Осетия и други сходни територии също стои на дневен ред въпроса за автономността. Ние държим на независимостта на Грузия и бихме искали Грузия хармонично и демократично да се развива. През последните месеци беше поставен въпроса за селективното правосъдие, за напрежение между опозицията и управляващите във връзка с предходния президент и Националния фронт, оглавяван от предишния президент. Какво е вашето виждане по тези въпроси? Искам отново да подчертая, че ние високо ценим хармоничните отношения между управляващите и опозицията, защото това е наложително, за да се гарантира мира и сигурността във вашата страна. Благодаря ви. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Либералите също приветстваме с е, добре дошъл президента на Грузия. Мнозина се обърнаха на другата страна, когато Русия нападна вашата страна. Имаше и други държави, които бяха нападнати от Русия, като Молдова и Украина. Вие предвиждате ли по-тясно сътрудничество с тези държави, които са пряко засегнати от намесата на Русия и по какъв начин ще се развива това сътрудничество? Благодаря. Äh, Председателят, благодаря. Няма да давам думата на повече колеги, тъй като трябва да започнем гласуването точно в 16 часа. Госпожа Халтала. Uh, Аз вече имах възможност да поставя няколко въпроси по време на интересния семинар, който беше проведен съвсем наскоро тук. Е, бихте ли казали нещо повече тук е, пред е, тази аудитория за това как виждате реформата в съдебната система? Знаете, че това будеше безпокойство тук в парламента. Но нека да повдигне още една тема, която беше спомената и от вас. Вие говорихте за възможността да се намери решение между двете търговски системи, които съществуват в момента. От друга страна е, имате, имаме Европейска зона за свободна търговия, между, към която ще бъдат асоциирани и Украина и Молдова. Освен това има и Евроазиатски е, съюз, е, така че виждате ли някаква възможност да, е, да се смекчат политическото напрежение, съществуващо между Русия и Украина към днешна дата, и тези две търговски системи да се сближат в по-голяма степен. Разбира се, не искам да се смягчават санкциите на Европейския съюз срещу Русия по повод на кризата в Украина. Благодаря. Няма микрофон. Председателят. Thank you, Chair. Dear Mr. President. Господин е има думата. Ситуацията в Черноморския регион се промени драматично и това беше отбелязано в доклада на господин Пашко тук в Европейския парламент. Балтийските държави настояват за задълбочено военно сътрудничество между тях и в последствието присъединяване и на други страни. Възможно ли е това да стане? Може ли да се създаде грузинско, молдовски, украински батальон, например? Благодаря, госпожа Фортига. Благодаря, господин председател. Господин президент, добре дошъл в Европейският парламент. Удоволствие да ви приветстваме с добре дошъл тук, за да можем да разговаряме с вас, да споделим мнение преди срещата в Рига. В отговор на вашия въпрос, дали държавите, които получиха своята независимост след разпадането на Съветския съюз, заслужават стабилност, мир и развитие. Отговорът е категорично да, заслужават всичко това. Срещата на върха в Рига трябва да отправи много силно послание към света и Европейският съюз е силно ангажиран с постигането на тази цел. Аз съм обезпокоена относно Грузия. Аз съм отдавнашен приятел на Грузия. По време на последното ми посещение в страната имах възможност да посетя някои от затворниците, политически ваши политически опоненти, които членуват в партията на бившия президент Саакашвили. Срещнах се с юристи. Искам да чуя от вас какви са перспективите за реформа в съдебната система според вас и в частност за премахване на спорното предварително задържане. Преди срещата на върха в Рига би било добре да има положително развитие в това отношение. Thank you very much, Mr. President. Uh, indeed, most welcome to the European Parliament. Uh... Господин Астревичиус, Добре е дошъл в Европейския парламент, господин президент. Вие правилно посочихте, че европейската перспектива е важна за Грузия и за грузинците. И тя има широка подкрепа сред хората. Когато се срещаме с обикновени хора в различни краища на страната, става напълно ясно в каква посока биха искали да се развива страната им. Искам да поставя въпрос за регионалното сътрудничество. В Южен Кавказ има разнообразие в развитието на отделните страни. Но моят въпрос се отнася по-скоро до сътрудничеството в областта на енергетиката и изграждането на инфраструктурни проекти, за да се свържи Южен Кавказ по-добре с Турция и другите държави. Как виждате перспективите за реализиране на подобни големи проекти? Господин Брок, всеки в Европейски парламент има средно по една минута за изказване. Ще се опитам да съм бърз, но съм изкушен да отговоря подробно на всички въпроси, тъй като са важни и интересни. отношенията ни с Русия. Нека се спра върху този кръг от въпроси. Разбира се, Русия бе заплаха за сигурността на Грузия, за териториалната и цялост и суверенитета й, не само през 2008 година. През 90-те в Грузия бяхме свидетели на онова, на което сега сме свидетели в Украина, на така наречената хибридна война. Тогава бяха окупирани територии, които продължават да са окупирани. Наскоро бяха сключени споразумения с тези територии. Бяхме свидетели на такива събития през 90-те, през 2008, със сигурност те са заплаха. Случилото се в Украина е нещо, към което са изключително съпричастни и грузинците, тъй като това е нещо, на което те бяха свидетели само преди 6 години. Нека ясно заявя, че Русия през 2008 не плати достатъчно висока цена и това даде много по-големи възможности за Русия, за да предизвика случилото се в Украина през 2014 година. Да, сред хората има усещане за несигурност, има страх. Наистина имаме огромна потребност вие да отправите ясно послание към Грузия, ясно послание за това, че заслужаваме да можем да упражним правото си да бъдем защитени че имаме право да станем част от западната цивилизация. Това послание от ваша страна трябва да е много по-ясно. А руските политици от своя страна отправят изключително и ясно послание. Те заявяват, че бившите съветски републики са територии, с които могат свободно да се разпореждат, територии, където могат да използват и военни средства. Всяка една от тези страни е обект на заплаха. И ако има някаква несигурност или друг внасящ несигурност фактор, то Русия много бързо ще приложи военни средства, за да се наложи. Нека обвържа този въпрос с въпроса за митническия съюз спрямо споразумението за свободна търговия с Европа как може да се реши този проблем. Когато говорим с арменските си приятели за това, че те са членове на Митническия съюз, а че ние сме сключили споразумение за свободна търговия, когато говорим с <clears throat> беларуската страна, разглеждаме тези инструменти като възможности за гарантиране на просперитета на държавите ни. Не ги разглеждаме като разделителна линия помежду ни. Разглеждаме ги като възможност за задълбочаване на взаимоотношенията ни. Някои се възползват от геополитически въпроси, от споразуменията за свободна търговия. Имам предвид политиците от Руската федерация. Какви действия можем да предприемем в отговор на такива действия? Трябва още по-категорично да застанем зад европейската си програма. Трябва да я направим много по-положителна, много по-ориентирана спрямо бъдещето. За целта ще трябва да предприемаме поетапни действия. Действия спрямо Украина, спрямо Молдова. Трябва да покажем на другите държави от източното партньорство и на Русия, че на парадигмата на противопоставянето можем да противопоставим едно положително послание, една положителна динамика на нови възможности за страните от източното партньорство. По въпроса за партньорството Грузия, Молдова, Украина, Това са трите държави от източното партньорство, които задълбочиха отношенията си в рамките на това партньорство. Подписахме и споразумение за асоцииране с Европейския съюз. Показахме, че можем да установим политическо партньорство – оказахме категорична подкрепа на Украина, която в момента е обект на голям натиск, изложена е на голяма опасност. Оказахме и подкрепа на всички нива. Нашият министр на външните работи много активно работи с министъра на външните работи на Украина. Те се стремят към установяването на диалог – и към формулирането на ясно послание за перспективите на тези три страни. Според мен, съюзите, установени на основата на конкурентните предимства на тези три държави, са подходящият формат за доразвиването на отношенията ни. Ще трябва да доразвиваме отношенията си възоснова на ценностите си, възоснова на общ подход към бъдещето на външната си политика. Ще трябва да се подкрепяме и по линията на хуманитарните мерки. А що се отнася до военното сътрудничество, то Грузия по-скоро би трябвало да се присъедини към НАТО. Така тя би могла да се възползва от конкурентното предимство на НАТО. Това според мен би било по-подходящото действие в отговор на предизвикателствата в региона. По въпроса за вътрешната политика. Днес заявих, че вярвам в и се гордея с програмата за реформи, по която започнахме работа през изминалите две години. Съдебната власт бе областта от демократичната система, в която бяхме свършили най-малко. Положихме усилия за насърчаването на реформирането на съдебната власт. Тези реформи не могат да бъдат извършени от днес за утре. Те са дълъг, сложен процес. През изминалите години предприехме редица действия в посока към реформи. Започнахме процеса на реформиране на главната прокуратура. Това е една от структурите, които най-трудно се реформират. Мисля, че разбирате за какво говоря. Това е една от структурите на съдебната власт, които се нуждаят от изключително задълбочени реформи, реформи из основи. Реформа се извършва и на ниво съдилища, на ниво съдебна система. Имам и някои назначения, които са пряко свързани с моите функции като президент. С гордост мога да заявя, че назначихме председател на съд, както и негови членове, които не са свързани с нито една политическа партия. Продължаваме с този процес. Ако ме запитате дали съм загрижен във връзка с съдебната власт, то ще ви отговоря с да. Там има проблеми за решаване, най-вече свързани с срока на задържане в ареста. Като президент не мога да обсъждам конкретни случаи, но съм загрижен, заявявал съм, че трябва да наложим европейски стандарти. Съгласно европейските стандарти, Онези, които не са извършили тежки престъпления, не биват задържани в ареста или поне не биват задържани в ареста за срок от над 2 месеца. Това е установеният европейски стандарт. Като цяло обаче постигнахме немалко при реформирането на съдебната власт. Упоменах подписаните договори. Благодаря на нашите партньори и приятели, които много активно разискваха тези въпроси. Споразумението между Абхазия и Руската федерация. Имаме ясна позиция по този въпрос. Но що се отнася до Южна Осетия, нашите приятели и партньори вече предварително изложиха своята позиция. Много ви благодарим, че изложихте толкова точно, че реагирахте още преди Руската федерация да е поставила подписа си под това споразумение, което е в нарушение на всички международни стандарти. Оценяваме вашата подкрепа и ви благодарим. Благодаря, господин президент. Нека ви уверя, че напълно можете да разчитате на подкрепата на Европейския парламент. Оказвахме ви такава подкрепа и през изминалите няколко години. Надявам се, че ще можете да изградите структурите в страната си така, че споразумението за асоцииране и споразумението за свободна търговия да могат да бъдат приложени напълно и да дадат по-широки европейски перспективи на страната ви. Мисля, че ако продължите с тези свои усилия, срещата на върха в Рига ще се увенчае с успех. Благодаря ви.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 Beanie, Ladies and gentlemen. Дами и господа, сега предстои Русия. Господин Лансберг, имате ли да кажете нещо? Само да благодаря на всички, които участваха в разработването на документа. А, по-внимателно оставете благодарностите за накрая. Dafür. Започваме с изменение 1 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2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 Край на гласуването. Отхвърля се с 26 на 28 гласа, двама въздържани се. Това няма да ви помогне. Един глас повече няма да ви помогне. Yeah, 250, 258. 258 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка ли искате? The vote is opened. Гласуваме електронно. 261. По изменение 261. Край на гласуването. Отхвърля се с 34 гласа против, 21 гласа за. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, в две части. Първа част за, против, въздържани се, приема се. Втора част за, против, въздържани се, приема се. 294 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за, 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 Компромисно изменение 8. 304 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 314 за, против, въздържали се, отхвърля се. 322 за, против, въздържали се, електронна проверка. Е Край на гласуването. 22 гласа за, 39 против. Отхвърля се. Компромисно изменение 9. Не. Първо 323. 323 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. 346 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържани се, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържани се, приема се. 349 But here is written. 363. 363. 363. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 379. За против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 394 за, против, въздържали се, 394 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. 409 за, против, въздържали се,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 Винаги съм знал, че Сариош Волски е влиятелен. Отхвърля се. Влиятелен е поради силата на гласа си. Щом се приема, значи е гласувал погрешно. Приема се. Dann sind wir 411. 411. 411 в три части. Първа част за, против, въздържали се, електронна проверка. Dann Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 38 гласа за, 20 против. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Господин Хауит, няма време за преговори за сформирането на правителство. Прекалено късно е. Компромис 15. Компромисно изменение 15. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16. За, против, въздържани се, приема се. 462 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 463 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 18 за, против, въздържани се, приема се. Изменение 27. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 19. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 20. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение компромисно 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 67. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 24 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, електронна проверка. Die Qualität mit Nein gestimmt? Jetzt stimmt sie mit Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се с 40 на 26 гласа. Изменение 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Uh, 25. Компромисно изменение 25. За, против, въздържали се, приема се. 103-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Антракт 26. Изменение 26. Компромисно изменение 26. За против, въздържали се, приема се. Компромисно 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 31 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, електронна проверка. Äh, Край на гласуването. Приема се с 40 на 24 гласа, един въздържал се. Изменение 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 154 за, против, въздържали се, Приема се. Мисля, че се приема. Край на електронното гласуване. Приема се с 38 на 27 гласа. Изменение 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 1 и 2 за, изменения на господин Жован и Сарио Шволски. Кой е за? Против? Електронна проверка. Край на гласуването. Приемат се с 38 на 28 гласа. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно по целия текст. И Abstimmung ist Край на гласуването. Приема се с 53 гласа за, 10 гласа против, трима въздържали се. Поздравления за господин Лансбергис. Поздравления и за всички онези, които според мен през изминалите седмици много активно работиха за постигането на компромис. Гласуваме по доклада за напредъка на Турция. Рената. Благодаря, господин председател. Току-що ми обърнаха внимание на грешка в списъка за гласуване на НП. Моля колегите да я поправят. Грешка на страница 34, изменение 415. Там е отбелязан минус. Трябва да гласуваме за. Става дума за компромис 22. Предлага се да се добавят думите, ценностите и принципите, на които се основава Европейският съюз. Моля да поставите плюс в списъка за гласуване. It's on the EPP voting list, so I have no, <laughs> I have no Става дума за списъка за гласуване на НП. Аз няма какво да коментирам по него. НП вече няма факс устройство, затова трябваше да се справим с списъка по друг начин. Антрах 48 дафюр. Добре. 48 за, против, въздържали се, приема се. Добре, да проверим. Добро начало. Край на гласуването. Компромис едно за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 и 59 за. Против ли се, отхвърля се. 61 за. Против, ли се, отхвърля се. Компромис 2 за. Против, въздържали се, приема се. 74 за. 74 против. Отхвърля се. Изменение 83. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 91. За. Тук се казва 91. 99 за измерението на Гюнер Хокмарк. Против? Въздържали се? Да проверим. Край на гласуването. 33 против, 32 за. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против, въздържали се, приема се. Измерение 107. В този вариант за, против, отхвърля се. 111. За. Против. Проверяваме. Край на гласуването. 34 против, 32 за, отхвърля се.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 Край на гласуването. 27 за, 32 против, отхвърля се. Компромис 8 за. Против, въздържали се, приема се. Измерение 140 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 139 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 141 за против, въздържали се. Приема се очудващо. Компромис 9. За.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 165. Сто и за. Против. Въздържали се. Приема се. 172 за. Не, не, все още проверяваме 170-то изменение. Abstimmung ist е Край на гласуването. 47 за 18 против. 172 за, против, въздържали се, отхвърлят. 173 за, против, въздържали се, проверка. Край на гласуването. 36 на 23 приема се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, отхвърли се. 176 за, против, въздържали се, Приема се. 178. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 179, 180, 181. За. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. 43 за, 23 против. Приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се. Приема се. За. Кой е за 196? Против въздържали се, проверка. Мисля, че се приема. Край на гласуването. 41 за 22 приема се. Компромис 13 за против въздържали се приема се. Компромис 14 за против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 224. Не можем да сме против изменението на Ребека. Край на гласуването. Приема се. По-нататък. Три изменения, свързани помежду си, за, против. Проверка. Край на гласуването. Прочетах измененията. Конкретно тези. Отхвърлят се 30 и 32. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуването почти приключи. Всички ли участвахте? Да, можем да прекратим гласуването. Отхвърля се. 235 за, против, възражали се, отхвърля се. 236 за, против, възражали се, проверка.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 трябва да почерпа се нови виски. Приема се. 271-272. За, против, въздържали се, приема се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 282 пада. Двеста за. Против. Отхвърля се. 287 за против, въздържали се, отхвърля се. 288 за, против, въздържали се, да проверим. Гласуваме 288. Край на гласуването. 56 на 11 приема се. 290 за, против, въздържали се, приема се. 293 за, против, въздържали се, приема се. 294 за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 и 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 305 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. 31 за, 36 против. Отхвърля се. 309 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Май се води вътрешна френска дискусия. 310, 11, 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 313 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, отхвърля се. 315 за, против, въздържали се, отхвърля се. Разделно гласуване по 316 и 317 за първата част Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. за, 36 против. Втора част за. Гласувайте. Кой е за втората част? Против. Въздържали се, отхвърля се. Третата част. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 318. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 319. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69. Добре, да проверим 319 изменение. Моля, гласувайте. Понякога не е ясно какъв е резултатът, защото мнозина не вдигат ръка. Край на гласуването. 29 за, 36 против. 69 за, против. Въздържали се да проверим. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 28 за, 32 против. Отхвърля се. 323 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 326 за, против, въздържали се, отхвърля се. и 28 за, против, въздържали се, електронна проверка. 327-328. Край на гласуването. 32 за, 28 против, приема се. 329 за, против, въздържали се. Електронна проверка, 329. Край на гласуването.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 Про... Не, всъщност това не се гласува. Отпада. 335. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 336. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 337 за, против, въздържали се, отхвърля се. 338 за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека да проверим електронна проверка. Die ЕВП e einheitlich abstimmen, wenn der Arm hochgehoben wird. Е, се предполага, че гласуват заедно. Край на гласуването. 30 за, 36 против, отхвърля се. 339 за, против, въздържали се, отхвърля се. 340 за, против, въздържали се, отхвърля се. 341 и 42 за, против, въздържали се, приема се. 343 за, против, въздържали се, приема се. 344 за, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. 29 за, 32 против, отхвърля се. Какво искате да кажете? 69. 68 за, против, въздържали се, приема се. 345 за, против, въздържали се, при... отвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 360 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 20. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се, но нека да проверим електронна проверка. Край на гласуването. 35 за, 31 против. Приема се. Триста и 371, кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 372 за, против, въздържали се, отхвърля се. 373 за, против, въздържали се, отхвърля се. 374 за, триста 73. Електронна проверка. Край на гласуването. 11 гласа за, 52 гласа против. Отхвърля се. 374. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 375 за, против, въздържали се, отхвърля се. 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 377 и 78 за, против, Електронна проверка. Струваме се, че се приема. Край на гласуването. 26 за, 34 против, отхвърля се. 380-81 за, против, въздържали се, приема се. 382 за, против, въздържали се, отхвърля се. Последната част от 384 до 87 за, против, въздържали се,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 Отхвърля се. 417 изменение. По процедурен въпрос ли? Моето изменение 414, е то не е обхванато от компромис 22, може ли да го подложите на гласуване? Особено изключително важната фраза. Резолюцията трябва да съответства на ценностите на Европейския съюз. Also dieses ist erst einmal Teil von, der erste Teil ist Teil von 415. Това е част от 415. Е, Нека да гласуваме 415 то изменение. И там е включена тая част за ценностите. Кой е за 415? то Против, въздържали се, приема се. 417. Кой е за? 417 то изменение. Кой е за? За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четиристотин с устно изменение, което беше отхвърлено, поне Всъщност аз гледах на НП. И така, 422 изменение с устно изменение. Кой е за? Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das war Also ist es... Допусна грешка, каза председателят. 422 в първоначалния му вариант. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 426. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 428. Кой е за? Извинете, вече беше гласувано. Не сте реагирали своевременно. 428. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Четиристотин тридесет и едно за. Ние гласувахме четиристотин 400 28 и то беше отхвърлено. Искате да проверим? Добре. 428 изменение, електронна проверка. Край на гласуването. 30 гласа за, 34 против. Отхвърля се. Колеги, зная, че има много изменения. Моля добре да вдигате ръка, иначе е трудно да се прецени какъв е резултата. 431 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 432 Някои от посочените изменения бяха ли прияти? 418, 422, 423. Nein. Ich stimme 402. 432. Тъй като 418, 22 и 23 не бяха прияти. И така. 432 измени отпада. Кой е за? Против. Отхвърля се. 434 за, против, въздържали се, отхвърля се. 437 за, против, въздържали се, приема се. 438 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Четиристотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 440 за, против, въздържали се, отхвърля се. 441 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение Кой е за, против? Кой е за? Второ изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 3, 4 и 5. Отпадат. Да, казах, че отпадат. Шесто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Изменение шесто. Край на гласуването. 34 гласа за, 31 против. Приема се. 11 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. И така отново. 11. Кой е за? Против. Приема се. 12 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 за против, въздържали се, отхвърля се. Вижте, трябва да участвате в гласуването. Беше ясно, че половината от НП гласуваха, другите не, не гласуваха. Четири пъти ви помолих да Гласувате. Не можем да правим електронна проверка. И така 15. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17-18. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 19. За против, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 27 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. 37-38 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Електронна проверка. Изменение 40. Край на гласуването. 36 гласа за, 24 против. Приема се. 41. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 42. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 47. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 51. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се електронно гласуване на целия текст, начало на гласуването. Край на гласуването. 45 гласа за, 6 гласа против, 12 гласа въздържали се. Приема се. Благодаря на докладчика. Искам най-сърдечно да благодаря на докладчиците, както и по предходния доклад. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка и на всички, които допринесоха за постигането на компромис. Благодаря ви за готовността да бъде постигнат компромис. Is Vamos a ir ahora con la segunda consideración de los retos en materia de... Добре, преминаваме към предизвикателства, свързани с сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка и перспективи за политическа стабилност. Докладът е изготвен от господин Бенсан Пейон. Внесени са 361 изменения. Давам ви думата, господин Пейон. Благодаря, господин председател. Най-напред в рамките на пете минути, които ми давате, искам да благодаря на докладчите в сянка от различните групи. Това е доклад, по който се опитахме да постигнем максимално широко съгласие, имайки предвид чувствителни и стратегически характер на доклада мисля, че ако нямаше различие, щеше да бъде очудващо. Благодаря на докладчите в Сянка за тяхното добро взаимодействие. Тяхното участие беше много ценно. Преди да се насочим към компромисните изменения, ТЕСА 33, които обхващат по-голямата част от измененията, които съобщахме. Те ще бъдат обсъдени, за да видим дали можем да постигнем споразумение. Два въпроса. Мисля, че ние постигнахме известно споразумение по Йемен и Тунис, което беше поискано от много колеги. Модифицирахме по искане на повечето групи това, което казваме за правата на човека и по-конкретно третата част, за да кажем, че искаме да засилим стратегията за демокрация, но също така и за правата на човека. Това е, що се отнася до преамбюла, там има много вълнения, изразени от колегите. И аз искам да обсъдим компромисите в дълбочина, така че доклада да излиза действително от името на парламентарната ни комисия. Някои изменения бяха засилени, особено във връзка с религиозната свобода по енергетиката, по корупцията, която до сега отсъстваше от доклада. И по тези въпроси ние прецизирахме мислите си. Искам да привлека вниманието ви върху някои по-трудни по-стратегически въпроси. От една страна трябва да обърнем внимание на формулировката по това, което казваме за Сирия е, и за е, временното решение за Асад. Бяха изразени е, и различни мнения. Има промени в областта на военната, във военните действия парламентът излез с позиции. Аз не мисля, че ние не бива да променяме позицията на парламента в момента, в който политически и военния натиск би трябвало да се обединят, за да се окаже твърд натиск върху САД. Свързах се с политическите групи и ние трябва да излезем с много отговорна позиция. Нашите... Мисля, че не би... Мисля, че не би трябвало парламента да излиза с различна позиция. Има още един въпрос, на който обърнахме внимание. Мисля, че можем да постигнем компромис и това е ситуацията в Иран. След разговорите по ядрената енергия и да направим така, че това да е в услуга на регионалната стабилност и да не се създава допълнителни трудности. Престои ни много сериозна редакционна дейност. На трето място бяха изразени различни позиции, които могат да предизвикат ненужни според мен напрежнения между тероризмът като обослован от економически социални въпроси и от друга страна аспекта сигурност. Мисля, че няма да спечелим нищо, ако тръгнем да търсим първопричините. Реалността е, че има терористично, терористично движение, че, факт е, че има Даеш и ние трябва да третираме този въпрос в духа на Европейския съюз и определено трябва да работим в областта на социално-економическото развитие. Това би било отговорен подход економическите и социалните въпроси трябва да се разглеждат, но не бива те да се противопоставят на сигурността. Ето това са трите въпроса, които според мен заслужават внимателен преглед. Ние търсихме и ще търсим позиции, които да обединяват максимален брой гледни точки. Това въжи за различни райони. Не смятам, че това трябва да ни разделя. Престои ни конкретна специфична работа по Даеш и другите терористични движения и, от, и преразглеждането на стратегията за сигурността на Европейския съюз това е. Благодаря за духа на взаимодействие. Надявам се, че в окончателния доклад всички ще могат да разпознаят своята позиция. Благодаря. Господин Преда има думата. Благодаря, господин председател. Говоря от името на госпожа Манеско, която е докладчик от нашата група и не може да присъства. Най-напред искам да поздравя докладчика за извършната от него работа. Колегата ме помоли да подчертая няколко елемента, които имат подкрепата на нашата група. Първо, идеята, че Съюза трябва да улеснява регионалния диалог, като обединява всички страни и по-конкретно Саудийска Арабия, Иран и Турция. Второ, необходимо е да се сложи спешно край на финансирането на ИДИЛ от всички субекти в региона и да се създаде ефикасна а, система на санкции от страна на Лигата на арабските държави. А, също така е, предприят среди са инициативи на Европейския съюз. Ще го прочета на английски и така, проекти за укрепване на капацитета страните от Близкия изток от Северна Африка, насърчаване на международно сътрудничество, укрепване на партньорството с ключови страни, с Лигата на арабските държави, Африканския съюз и други регионални координационни структури – като Г5 Сахел, имайки предвид е, духа на доклада, приветствам усилията положени от някои държави в този регион, а именно въпроса на сигурността и стабилност, по-конкретно във връзка с Марокко. Надявам се, че ще имаме добро сътрудничество. Искам да добавя към казаното от колегата Пейон, че е много важно да се намери компромис по формулировката за Сирия. И ако в е, групата имаме известно нюансиране на позициите, можем въпреки това да намерим е, компромис. Има нужда от взаимодействие и съгласуваност на нашите действия. По другите въпроси, които и той повдигна, мисля, че ще успеем да излезем с обща позиция на Европейския парламент. Позиция, която да не отслабва нашите преговори. Аз ще се изкажа от името на Обединената левица. Благодаря на докладчика за извършената работа. И ние ще се опитаме да постигнем съгласие там, където може, но работим възоснова на нашите идеи. Те се състоят това, че искаме промени, искаме добросъседски отношения, в които в, в основата на решенията стои регионалния подход и уважението към суверенитета. Против двойните стандарти сме, Особено по отношение на правата на човека трябва да решим конфликта в Западна Сахара. Освен това, конфликта в Палестина, който влия отрицателно върху всички политики в района. Господин Мисура прави всичко по отношение на Сирия но може да се каже също и за Иран и другите. Ние трябва да включим Сирия в решението. Сега да се върна към ИДИЛ, трябва да окажем натиск върху Саудитска Арабия и Турция, така че да сложи край на каналите за финансиране и туристите да не получават повече финансиране. Господин Смит има думата. Благодаря, господин председател. Също поздравявам Вансан и неговия екип за готовността, която проявиха за постигането на компромис, за това да се вслушат в други гласове. Приветствам онова, което казахте за корупцията. Много е важно тя да се опомене в този доклад. Всички наши изменения поставят предизвикателствата пред сигурността в региона в определен контекст. Не искаме да се спираме само върху предизвикателствата пред сигурността като такива. Искаме да наблегнем и върху първопричините, върху контекста. Ислямска държава е фактор в Сирия и в региона. Някои изменения упоменават ИДИЛ, в други се говори за Даиш. Аз лично бих предпочел ислямска държава. Не би ли трябвало да се споразумеем за една и съща формулировка? Арабската пролет и това, че тя трябва да е в полза на гражданите, а не на режимите в региона. Това се визира в нашето изменение 65. Изменение 334 също е много важно. В него се говори за корупцията. В изменение 140 пък се говори за гражданското общество, за насърчаването на диалога в рамките на отделни държави и в целия регион. Много е важно да говорим за гражданското общество, тъй като то е наш съюзник. Някои държави в Близкия изток и Северна Африка злоупотребиха с законодателството за борба срещу тероризма, за да предприемат репресивни мерки срещу гражданското общество и правозащитниците. Като цяло мисля, че разполагаме с добра основа за компромиси. Благодаря, господин Хауит. Благодаря. Приветствам моя приятел и колега Вансан Пейон с този доклад, който е много важен за нашата комисия. Мисля, че Вансан ще постигне изготвянето на резолюция, която ще се ползва с широка подкрепа и от която ще проистече и много силно въздействие. Приветствам частта, в която се говори за партньорството между отделни държави, за подпомагането на Лигата на арабските страни, както и на мирния процес в Близкия изток. Напълно съм съгласен с това, че не може, не трябва да се сътрудничи с Асад. Много би било опасно да се упоменава нещо такова в тази резолюция. Прав е колегата също, че трябва да поставим по-голям акцент върху кризата с беженците в някои държави. Като цяло, според мен, докладът е много добър. Ще работя заедно с колегата, за да постигнем по-силни формулировки, например за връзката между върховния представител, министрите на външните работи и специалните пратеници. Мисля, че трябва да наблегнем на това, като се има предвид кризата в Украина. Върховният представител трябва да бъде намесен в процеса, трябва да участват и министрите на външните работи, но трябва да имаме по-силна формулировка и за външния, върховния представител – мисля, че трябва да е по-ясна и формулировката за джихадистката пропаганда. Трябва да наблегнем на това, че не става дума за сблъсък на цивилизации. Така ще отправи много силно послание към мюсюлманите, както на територията на Европейския съюз, така и извън него. Мисля, че е много добра формулировката и за наблюдението на границите можем да включим формулировка за възобновяването на мисията за наблюдение на границите в Либия. Формулировката за хуманитарната помощ в Сирия Разбирам каква е целта на колегата, но ще трябва да сме внимателни. Трябва да приемем текст, в който се признава, че трябва да се предоставя хуманитарна помощ, независимо от конкретните политически цели. Затова формулировката тук ще трябва да се изясни. В противен случай може да бъде разтълкувана погрешно. Мисля, че са добри аргументите на колегата за економическото развитие. Може да се направи ясна връзка между ниското ниво на развитие и конфликтите и нестабилността. Не говорихме за частта, в която се говори за миграцията, но съм сигурен, че ще има изменения по този въпрос. Сигурен съм, че колегата ще внесе изменения по своя доклад. Изменения за миграцията и кризата в Средиземноморието. Когато говорим за борбата срещу тероризма, е много важно да покажем на държавите в региона, че прилагаме не само гледната точка на Европейския съюз, че имаме интерес не само в контрола върху миграцията, а и в насърчаването на просперитета и добруването на гражданите на страните от региона. Много е важно колегата да внесе изменения, да изготви компромиси, в които да е отразено точно това. Като цяло, според мен, Докладът е много добър, особено като се има предвид ролята на Близкия изток и Северна Африка в нашия ресор. Поздравявам още веднъж колегата за свършената работа. Благодаря на господин Хауит, господин Пейон. Благодаря много, уважаеми колеги. За това, че не говорихте твърде надълго и на широко, това показва, че повечето от притесненията, които бяха споделени, както и тези казани от господин Преда, са отчетени в компромисите. Господин Хауит говори за това, какво да бъде участието на държавите, на организации като Арабската лига, съвета за страните от Персийския залив и други. Това е важно направление в доклада. Да намерим събеседници, да ги легитимизираме, да ги приобщим. Въпросът за финансирането беше също подчертан възможността, която предвиждаме и искането за повече контрол и наблюдение за налагането на санкции върху онези, както казахте вие, господин председател, от името на гру ГУЕ за срещу онези, които подкрепят тероризма. Освен това, да не се допускат двойни стандарти, двойни игри. Ние вече а, включихме и въпросите за Тунис. Трябва да се подкрепят онези, които участват а, в а, развитието на този сценарий и които заслужават а, признание. Аз а, се връщам на идеята да подчертаем какви са нашите позиции и подкрепата за намиране на решение в Близкия изток по отношение на Палестина, спазване на резолюциите на ООН, също осъждане на политиката следвана от Израел за колонизиране на тези територии. Аз се запознах с измененията, които вървят в една или друга насока. Този доклад има допълващ ефект, тъй като целта на този доклад е да се насочим към една глобална стратегия. И както казаха мнозина от вас, това е стратегия за осигуряване на сигурност. Това е наша отговорност има различни текстове, различни изменения. Основната цел на доклада е не Европейският съюз да включа всичко в 25 параграфа, но трябва да се дадем сметка дали сме направили необходимото, например, по отношение на арабската пролет и прочее. Ние трябва да имаме един разумен подход, да намерим допирни точки, да не допускаме разединения. Бяха изразени, изразени е, някои притеснения и те ще бъдат разгледани в е, тази рамка. Относно корупцията, това е важен въпрос, е, защото опира също до финансирането на тероризма и е свързан с наместа на някои държави относно търсенето на равновесие, на баланс. Не можем да говорим само, че социалните проблеми са довели до разпространение на тероризма, защото това не отговаря на историята на терористичните движения. Включването на гражданското общество е изключително важна тема. Тя ще бъде подсилена, както и въпроса за правата на човека и а, къде е необходимо да има намеса. Бяха раз... изразени разнообразни мнения от различните политически групи, но ние а, търсим а, а, компромис и колективно решение по трета част. Господин а, Хауит с право подчерта въпроса за беженците. Господин Преда, вие също казахте, когато разглеждаме този въпрос в средносрочна или дългосрочна перспектива, ще видим, че е необходимо да се поемат ангажименти, които да са с по-дългосрочна цел. Ние трябва да подкрепим върховния представител в определени области, най-вече за постигането на равновесие между държавите членки, тъй като има една ненужна конкуренция, която е неприятна също. Това беше подчертано от някои политически групи но ние искаме да имаме а, обща политика за а, сигурност и отбрана, която да осигурява достойно място на Европейския съюз на международната сцена. И трябва да се намери нужния баланс между това, което прави върховния представител и външните министерства на държавите членки. Има някои по-груби формулировки. Господин Преда също подчерта въпроса за колективното противопоставяне на това млади хора да отиват в редиците на джихадистите. Разбира се, ние цяло споделяме идеята за това, че е необходимо да се намери стратегия и решение, но това не трябва да води до сблъсък между цивилизациите и сблъсък между различните култури. И това ще бъде отчетено в текста. Аз имам резерви относно някои елементи, по които е необходимо да се намери повече баланс, например Сирия, причините, ядрената програма на Иран. Тук има какво да се направи допълнително. Надявам се, че в скоро време ще можем да излезем с едно предложение, което ще бъде подкрепено с мнозинство при гласуването в парламента. няма нищо по-лошо парламентът да бъде разединен в този момент, когато сме изправени при толкова предизвикателства. Благодаря, господин Пайон. Искам да се възползвам от възможността, за да приветствам с добре дошли членове на делегация от парламента на Марокко. Благодаря ви за това, че дойдохте на това разискване Надявам се да ви е интересно. На 9 юни ще бъде гласуването в комисията, преди въпросът да влезе в пленарна зала. Благодаря ви.